този проект. Така че е, благодарение на е, е, председателството смятам, че бе извършена добра работа и ще гласуваме. Дебата приключи и ще гласуваме днес след 12 часа. Uh, Следващата точка по дневния ред устен въпрос, устно запитване към комисията за кризата в сектора животновътство. И първо искам да дам думата на авторите на въпроса, на запитването. А, ако комисията е тук, би било добре да може да изслуша а, този въпрос. Първият, първа е госпожа Херанц Гарсия, две минути. Е, госпожо председател, благодаря. Благодаря на комисаря, който е тук и е, който е, прояви особена чувствителност към е, тази парламентарна инициатива, която е важна за животновъдството в Европейския съюз. Този отрасъл е, е в много е, е, сериозно положение, е, защото цената на месото пада на пазара, има е, е, данъци, а освен това и цената на зърното поскъпва. Е, животновъдството в Европа Европа се справи с тези предизвикателства, както и останалите отрасли в селско стопанство. Обаче тук възниква един допълнителен проблем, а именно инвестициите. Предвид е, е, цялата комуникация върху обща сълскостопанска е, политика, трябва да отправим послание на солидарност към животновъдите. Моята родина Испания, както и останалите страни на Европейския съюз, преживяват структурна криза, Положението е, се влушава от няколко години насам. Статистиките говорят, че е, все повече и повече производители е, се отказват от производството и техния брой се увеличава. Едновременно с това търсенето на месо по света расте, така че това е крайно неестествено. Предвид бъдещата реформа на ОСП, бих искала да попитам какви мерки предвижда Европейската комисия Предвид факта, е, че е, това е много специфичен отрасъл и е, трябва да се избегне модела на интензивно производство, което спазва стандартите на Европейския съюз, да не бъде наказан от режима за помощи. Е, трябва да вземем мерки, за да е, гарантираме доставки на храна за животните, да има достатъчни е, складови наличности на зърно и съответно да се освободят тези наличности. Искам да цитирам факта, че в проекта за резолюция се говори за производството на свинско месо. Трябва положението в този отрасъл да бъде облегчено. Uh, uh, Благодаря много, госпожо председател. Радвам се, че този въпрос се разисква, защото е съвсем на време такова едно разискване. Наистина, животновътството има много затруднения, като това се поражда от поредица от фактори, като например драстичното увеличаване на цените на зърните култури, много голяма конкуренция от вносители в Европейския съюз и така нататък. И все пак аз вярвам, че Европа трябва да се справи и то сега с недостатъчното производство на зърнени култури, които са за фураж, за животински храни това трябва да започнем да правим сами, защото иначе внасяме много значителна част от компонентите за животински храни и фураж. Верно е, че ГМО и а, забраната да се а, внасят а, храни или елементи за храни а, с ГМО продължава твърде дълго. Трябва да се вземе решение, за да можем да се справим с един проблем, който ако не бъде решен, ще има негативни последици за дълъг период от време. Фермерите чувстват много остро кризата. Цената на зърнените култури се повишава по света, а в същото време цената на свинското месо спада. Ето защо се обръщам към комисията, за да направи необходимото животновъдите, които отглеждат свине, овце, крави и птиче месо, са тези, които страдат и трябва да бъдат спасени, защото иначе потребителя ще трябва да плаща, защото ако спрат всички тези животновъди да произвеждат в Европейския съюз, то тогава потребителя ще трябва да плати високата цена на внесеното от чужбина, а ние можем и трябва да го направим да продължи да се произвежда тук в а, Европейския съюз. Гарсия Перес. Благодаря, госпожо председател Производството е пряко свързано с е, цената на а, отглеждането на животните. А, е, в а, сегашните условия нещата са сложни. Отрасъла животноведство в момента изпитва трудности и по-специално отглеждането на... по-специално свиневътството. А, а, цената на зърнените храни се увеличи с 50% през последните време. Просто не, не защото има повече търсене, а просто защото има спекулации в отрасъла. Трябва да се бориме с с спекулациите чрез създаване на, на допълнителен резерв. Радваме се, че биват а, из, извадени а, е, резерви от а, е, Националния резерв, за да се подпомагат а, е, животновъдите. През 1984 година също бяхме намерили едно добро решение, може да се помисли за това. А, но и а, супермаркетите и хип, хипермаркетите също увеличават а, своите а, цени Очакваме е, конкретни решения от страна на комисията и се надяваме, че в, е, по, в е, ОСП ще има е, и ще разполагаме с гъвкави инструменти, за да можем да насърчаваме конкурентоспособността и е, да, за да може животновътството да намери своето място в цялостната верига на хранене и то своето качествено място, място, което а, е, а, е, заслужава. Също така трябва да се насърчават запасите в частни а, а, депа но средствата и приходите на животновъдите през последните години са спаднали с по поне по 5% на година, така че мисля, че трябва комисията да вземе спешни мерки. За това комисара Чоло ще отговори. Благодаря. Аз ще а, разделя отговора си на две части, защото проблемите на животновътството са свързани първо с храната за животните, т.е. пазара на зърнени храни и след това ще говоря за механизмите, които са предвидени за животновътството само по себе си. Комисията внимателно наблюдава пазара на зърнени храни и отражението му върху положението положението на животновъдите. Е, цената на зърнените храни през лятото се увеличи чувствително е, поради липса на складови наличности, особено в района на Черно море. Затова, например, зърното и ечемика поскъпнаха с повече от 200 евро на тон. Сега е, цените продължават да бъдат летливи, обаче въпреки това са много по-низки от рекордните цени от 2008 година. Долара поскъпна спрямо евро еврото и е, съответно износа е, стана е, много благоприятен за Америка и това повлия на европейския пазар. На световно ниво, въпреки дефицита в Русия и в Украина, нивото на реколтата е нормална и запасите са възстановени благодарение на добрите реколти през последните две години. В Европейския съюз производство на зърнени храни е около 276 милиона тона и ако добавим към него и складовите наличности от е, началото на годината имаме излишък от повече от 60 милиона спрямо началото на използването. В момента складовете на личности са около 5,6 милиона зърни храни, основно ечемик е, е, и съответно имаше и количества, които бяха предвидени за най-бедните, докато останалите складови наличности скоро ще бъдат пуснати в продажба на вътрешния пазар. Решението вече беше взето и пускането на пазара ще започне още в края на този месец, на ноември. Е, известно разкрепостяване на пазара се наблюдава, откакто комисията обяви тази мярка. Аз съобщих тази мярка на съвета съвсем наскоро. Е, няма никаква спешна мярка във връзка с пазара на зърните храни, така че тя не би била оправдана, защото вече обясних, че няма пазар с е, доставки на зърнени храни на европейския пазар. Високата цена на зърнените храни не се дължи на недостатъчни доставки. И комисията най-внимателно наблюдава развитието на пазара в областта на животновътството и особено производството на свинско месо и на птиче месо, защото всъщност те са най-зависими от цената на храните. Цените в областта на птичето месо са по-високи от средните и сега всъщност превишиха цената на храната докато цената на свинското, което се коли, следва сезонната тенденция към спад и са по-низки от миналогодишните. И сега в момента производството е, зависи от вътрешния пазар и износа. Между юни и август 2010 година износа на свинско месо се увеличило с 10%, а на птиче месо с 21% спрямо същия период на, минал, на миналата година. Така че имаше период, през който, въпреки проблемите с цените, производството на свинско месо и на птиче месо можаха все пак да изнасят. Разбира се, комисията ще продължи да наблюдава развитието на пазарите и, и е, всичко, което се сметне за необходимо, ще се направи и ще използваме е, средства, с които разполагаме, за да се намесим на пазара. За животновъдството има две мерки, които могат да се приложат в момента или е, е, е, е, е възстановяване на средства за износа, но тази мерка в момента не може да се прилага, защото защото е, световната цена в момента е висока. Е, така че няма основание да субсидираме износ. Е, и проблема за износа може да възникне и липса на конкурентоспособност поради валутния курс на долара спрямо еврото, но това е проблем, който не засяга само селското стопанство. Ще видим как ще се развива проблема, какъв ще бъде курса на долара спрямо еврото и спрямо това, ако има излишък на общностния пазар, пазар, тогава ще можем да говорим и е, за субсидиране на износа. За момента обаче нямаме излишък е, на месо на европейския пазар и заради това е, тази мярка сега не се прилага. Обаче, според движението на пазарите, съм готов да помисля по приложимостта на тази мярка. Колкото до летливостта, това е въпрос, който ще се обсъжда за реформата на ОСП 2013. Там се предвижда да се предвиждат механизми, с които сега нямаме, а именно въпроса за летливостта на доходите, въпроса за прозрачността сега се разследва с комисар Таяни, цялата прозрачност на хранителната верига, за да може да се види доколко уточнения в тази област могат да допринесе за разпределението на добавената стойност. Това е отговор, който за момента мога да дам. Благодаря, господин комисар. Сега се връщаме към дебата. Много моля колегите да спазват времето за изказване, защото наближава времето за гласуване. Сега от името на политическите групи, господин Дайс от името на НП. Благодаря, госпожо председател господин комисар, скъпи колеги. Целта е да се създадат а, добри условия, справедливи условия за всички актьори в този отрасъл. Целта не е да изолираме Европа от останалите международни пазари. Целта е да, е да създадем едни справедливи пазари за всички, като същевременно насърчаваме сигурността на изхранването в Европа. Не може не може всеки не може всеки ден да се налагат нови правила, чието подробности се разработват в Брюксел. Е, фермерите не могат да станат експерти по всичко, да знаят е, как да прилагат всички е, екостандарти и така нататък. Аз съм благодаря на е, колегите, които гласуваха за това, за в бъдеще европейските норми е, за защита на е, околната среда, защита на различните сектори, те, те трябва да бъдат прилагани от всички и те трябва да се прилагат и при внос. Господин Декастро, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, днес ние сме тук, за да попитаме комисията кога ще започне прилагането на ефективни пазарни механизми, които да управляват гъвкаво пазара на Европейския съюз. Това е система, която вече съществува в млечния сектор и би могла да бъде адаптирана и приложена и в животновътството. Животновъдите ще усетат ползата от нея. Знаем, че също така има една система, която се а, прилага а, по отношение храненето на непреживни животни и Знаем, че тя беше въведена във връзка с, с заболяването луда крава, но може да се прилага и към преживните животни вече, което ще помогне на животновъдите. Алде има думата за две минути. Животновъдството е много важен сектор в селското стопанство на Европа. Това е сектор, който е ключов за живота в селските райони на Европа. Високите цени на зърнените култури наистина а, нанасят голям удар върху животновъдите, но бих искал да засегна няколко елемента, които а, трябва да не изпускаме от очи. Цените наистина а, са колебливи, но най-важното е, че тези колебания в цените водят до много голям марш между а, това, което получават животновъдите от своята продукция и това, което трябва да вложат, за да създадат тази продукция. Знаем, че ОСП в бъдеще трябва да се опита да направи необходимото за преодоляване на този момент и освен това да подпомогне животновъдството като част от селското стопанство на Европа и то жизненно важна част жизнеспособността на животновъдството като цяло в Европа а, трябва да бъде подкрепена и осигурена от комисията, за да може а, то да продължи да бъде способно. Благодаря за вниманието. Една минута, господин Болве, от името на Зелените. Госпожо председател, господин комисар, как през 2007 година цените на зърните храни летят, а и съответно цените, е, себестоеността на производството лети. Е, и е, всъщност от 60 до 80% от цената и себестоеността, техните доходи се сриват. 700 евро на месец за да живеете. Трябва ли да чакаме кризата, за да действаме? Защото потребителите плащат 17 евро за склада и за супермаркета, а производството производителя продължа, получава 3 евро. Нормално ли е това? На 7 септември парламента е, гласува текста е, за е, животновъдите и поиска комисията да действа бързо и да няма продажба по-ниска от себестойността. Депутатите настояха в Страсбург, за да се спре спекулирането на международните пазари и да се контролира теглото на преработвателната промишленост. Но животновъдите очакват още повече. Те искат бъдат е, да е, се приложат всички мерки, които могат да стабилизират цените и да гарантират прогнозимост дългосрочно. Миналата седмица комисаря Солус е, предложи своята реформа на ОСП. Има ясен отговор към животновъдите, защото Европа има нужда от всички тези мерки. Благодаря от името на консерваторите господин Ворчишовски. Госпожо председател, много се радвам, че разглеждаме положението в сектора животновътство, тъй като то е, положението там е много трудно. Аз искам да наблегна на стандартите за благосъстоянието на животните и параграфите, които са посветени на тази тема. Те но благосъстоянието на животните също така има своя цена и тази цена се понася от фермерите. също но обаче те са в условия на а, нелоялна конкуренция, защото вносното месо е от животни, към което хуманното отношение не, не изпазва същите норми като нашите, така че ние трябва да наложиме нашите стандарти и при вноса на месо. Госпожо председател, трябва да извлечем полуките от политиката, която провеждаме. Да престанеме с либерализирането на земеделските пазари, защото селските стопани печелят 700 до 800 евро годишно, докато цените на търговията на дребно е- са увеличили с 40%. Да престанеме с тази експлуатация експлоатация. Да престанеме с тези споразумения, които позволяват на страните от Меркосур да внасят в Европейския съюз 400 000 тона месо. Нека да защитим европейското селско степанство и да не оставяме съдбата на нашите фермери в ръцете на СТО. Нека да, е, да, да от да отхвърлиме и страшната конкуренция вътре в Европейския съюз е, нека да е, наложиме едни минимални цени, нека да, да престанеме с, с спекулацията върху цените на е, зърнените храни. В нашите е, селскостопански райони преживяват трагедии. Крайно време е да действаме. Господин Скота за една минута. Благодаря, госпожо председател, колеги. функционирането на пазара на зърнени култури а, наистина беше нарушено и то против интереса на животновъдите. Разбира се, имаше и климатични причини, имаше наводнения, за да се намали производството на зърнени култури, но и зърнопроизводителите не увеличават своето производство, просто защото очакват да се повишат изкупните цени на тяхната продукция цената на месото се увеличава а, на дребно, а в същото време а, цената на изкупуване на същото месо е съвсем ниска. Ето защо се очаква от а, новата ОСП а, да спре спекулативните а, игри в а, селското стопанство, за да може да има една прилична цена за всички. Благодаря, госпожа Доц, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Бих искала а, да апелирам към колегите да подкрепят изключително важната а, идея, която обсъждаме сега. Настоящата ситуация на повечето животновъди в Европейския съюз е абсолютно неустойчиво ако не преодолеем проблемите, които са я предизвикали, ще докараме нещата до там, че цените на хранителните продукти ще се повишат неимоверно много, а Европа ще разчита все повече на вноса на храни от трети страни ние трябва да не забравяме, че е, извън Европейския съюз продължават държавите да подкрепят своите производители на сълскостопански продукти. В Ирландия, в Северна Ирландия, много от животновъдите спряха да произвеждат, те просто изоставиха селското стопанство, защото оттам а, не получаваха нищо друго, освен а, загуби. Ето защо а, е, мога само да кажа, че се усещат вече дестабилизиращите ефекти на такава една тенденция и, увелича, и се увеличава несигурността. Комисията продължава с преговорите и а, не и не се променят нещата. Все още фермерите в Северна Ирландия а, смятат, че нещата няма да се подобрат нито за тях, нито за а, гражданите на Европейския съюз. А, индивидуални изказвания, господин Николеско. Госпожо председател, господин комисар, аз мисля, че от самото начало трябва да кажем, че не животновъдите, а потребителите са основните потерпевши от кризата, за която говорим. Ние знаем, че цените на зърните храни влияе до 80% на цената на фуражите, която от своя страна влияе на 70% от себестоиността. Е, и пропорционалното увеличение на продажната цена е невъзможна и е, съответно е, производителите няма имат доходите, които е, трябва да имат. Потребителите плащат цената. Едновременно е, с това има един търговски марш, е, който остава за търговците. Едновременно с това се наблюдава една обща економическа криза, намаление на покупателната способност на населението, което естествено се отразява и на животновътството. И животновъдите няма да могат да осигурят храна за животните за зимата и това съответно ще доведе до проточване на кризата, за да се запазят разумни цени и за да има необходимите фуражи, е, трябва да се освободят стоковите запаси за интервенция. Радвам се от това, което чу, каза господин комисаря. Искам да кажа на колегите, че е важно да има механизми, за да се промени всичко, за да има храна за животните през зимата и за да се намали вноса. И накрая днешната дискусия е пряко свързана с реформата на ОСП. Необходимо има ни е, силна, добре финансирана ОСП е, с мерки за структурно развитие, за модернизация и подкрепа на пазара. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Капола Санто за една минута. E Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Осъзнаваме огромните трудности, с които се сблъсква отрасъла животновътство в Европа и по-специално свиневътството. Причините са отлично изложени в проекторезолюцията. Трябва да подчертаем обаче изваредно високата цена на зърнените храни за фураж. Европейската комисия не може да остане без да не реагира на този проблем и за това приветствам решението на комисията за е, пускане на пазара на известни интервенционни запаси, но трябва също така да се намерят дългосрочни и краткосрочни мерки за борба с, с спекулацията. Вие правилно подчертахте, господин комисар, че проблема е в спекулацията. И това трябва да бъде и в центъра на нашето внимание, когато обсъждаме по-нататъчните реформи на ОСП. Е, практически всички политически групи са се обединили около тази проекторезолюция, защото е важно да се да действаме бързо. Господин Хауслинг. Госпожо председател, господин комисар, трябва да разрешиме кризата по един или друг начин, но не на всяка цена. Не можем да отвориме врати за внос на а, соя, а, модифи, генно модифицирана соя. Напротив, ние трябва да почнем да а, отглеждаме повече храни за белтъци. 75% е достатъчно защото ако, ако промениме съотношението, както казах, ще отвориме е, врати за вноса на генно модифицирана соя. Мал трябва е, да отбележиме, че и промишленото производство е лоша конкуренция, нелоялна конкуренция за малките производители, а и качеството не отговаря на е, търсеното потребители. От същото време много е, част от средства, предназначени за селското стопанство, се пренасочват към ИТАР. Какво мислите за това, господин комисар? Благодаря. Госпожо председател, да, наистина основна част в а, храните за а, животни а, са ечемика и други зърнени култури това означава, че зърнените култури трябва да бъдат подпомагани. Защото иначе в животновътството производствените цени и себестоиността на производството ще продължи да се увеличава и това няма да помогне на потребителите. Трябва да бъде разработен нов инструмент, който да се справи през 2012 и 2013 с а, нестабилността, колебанията на цените. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина костното брашно е нещо, което не е необходимо да бъде използвано, както казва, както каза колегата Декастро, но в Великобритания ние не използваме това, но, а, освен, но ние го спазваме. А, в същото време има и абсолютно изискване за електронни чипове за идентификация на овцете, което не е разпространено в другите държави членки. А, освен това, клетъчното отглеждане а, на а, птици вече е а, забранено и ние не го правим. Всичко това увеличава цените на продуктите на животновътството, а комисията провежда преговори с Меркусюр и ние не сме щастливи от това. Благодаря господин Клад Фелда от НП. Госпожо председател, в областта на животновъдството се наблюдава истинска криза и е, е, за тази криза има много причини. Първо, е, има неравна конкуренция. Имам предвид опасностите, които възникват от това, че започнаха преговори с страните от Меркосур. освен това, увеличава е, се цената на зърнените храни. Беше толкова предвидимо. Аз непрекъснато го казвах на Европейската комисия, обаче тя е, стоеше с кръстени ръце. И една от причините е, на, е, за това явление е намалението на интервенцията. Трябва да се разбере, че е, търговията с зърнени храни в е, държавите членки и въобще в света е в ръцете на няколко много големи фирми. Е, търговията е силно концентрирана. И когато обаче се намеси Европейския съюз, спекулирането се възбужда още повече и това е опасност както за животновъдите, така и за потребителите по цялата верига. И кой плаща за последиците? потребителите между 2004 и 2005 година Европейския съюз разполагаше с стокови запаси за интервенция е, и вие ги е, продадохте с висока печалба. Напомням ви го, господин комисар. Едновременно с това през предходните години цената на зърните храни беше много е, ниска. Вие тогава сигурно сте си купили запаси и сте ги препродали с тлъста печалба. Не знам обаче кой е получил полза от това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 Аз съм съгласен за подкрепя на подобни инициативи. Трябва непременно да се борим срещу световната колебливост на цените и трябва Европейски съюз да разработи механизми за защита. Действително поскъпнаха зърнените храни, действително всички продукти, свързани с животноводството, са много по-скъпи и в Европа ще възникне недостатък на бълтачини. Има, разбира се, и други аспекти. Е, например, е, механизмите е, за защита бяха използвани неправомерно. Производителите на зърнени храни получават помощи и това е изцяло в ущърп на животновъдите. И те са в е, е, неблагоприятно положение спрямо вноса. Е, освен това, цената, която плащат за защита на здравето на животните и околната среда са огромни. Госпожо, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, бих искал първо да благодаря на госпожа Гарс, Гарсия за поетата инициатива. Бих искал да привлеча вниманието ви е, върху положението и съдбата на животновъдите в планинските райони. Знам, че обикновенно не се обръща внимание, особено внимание на тези е, региони, но ако нямаше преживещи животни, просто много от тези региони отдавна щяха да бъдат обезлюдени и е, целият ландшафт щеше да се промени. Така че животновътството играе важна роля за поддържането и развитието на тези региони, включително и млекопроизводството. Затова, когато говорим за реформа на ОСП, не трябва да забравяме тези подотрасли и тези региони. В реформата трябва да намерят свое място животновъдите, които отглеждат добитък в планинските региони и да се намерят мерки за, тях, за да бъдат подкрепени. Защото как качеството на а, месото, произвеждано от тези животни, е високо и трябва да се а, създаде специален етикет, който да го показва. Веро, веро. Цените на международния пазар се увеличиха с 16% през последните месеци. До подобни спеку... Отдавна не сме виждали толкова много спекулации на в този отрасъл. На практика има инфлация, финансова инфлация на спекулациите и неш... цифрите нямат нищо общо с реалното производство. Е, цифрите, е, които е, констатираме в борсата в Чикаго са а, сглавозамайващи. Става дума за цената на а, ечемика, на житото и тези цени след това имат пряко последствие върху пазарите и върху животновътството. Животновъдствите и без това се сблъскват с огромни трудности. Затова е крайно време да предприемеме действия за да защитиме нашите животновъди от спекулацията. Какво ще направите за това, господин комисар? Господин Донтен. Господин комисар, скъпи колеги, е, е, какъв е света, света на стопанство? Е, от колко години тук в тази зала говорим изобщо за производството? А днес един отрасъл от производство е по-добре от другите. Става въпрос за зърните храни. Трябва да сме доволни от това. Ови, обаче, това се отражава изключително тежко върху друг отрасъл, именно животновъството. И истинският въпрос, който възниква днес е неспособността на селскостопанските производства производители да отразят върху цената за потребителите е, цените, които те трябва да плащат. Тази сутрин се каза, че ние трябва да благоприятстваме организацията на производителите, за да могат е, те да имат по-голямо относително тегло спрямо техните клиенти, спрямо супермаркетите. Едновременно с това обаче е, пазарите са много по-лукави. Как да обясним, че десетки години ние повтаряме, че страните от Латинска Америка тегнат върху производството, е, дърпат цените надолу. И днес в тези страни, където цените отново нарастват, е, ние сме способни е, това да се отрази на нашите производители, защото себестойността на продукцията нараства, но все пак трябва да се каже, че самата производствена цена не се увеличава. Как да се види тази диференциална разлика между нашите държави членки? Това е национална отговорност, но все пак дъмпинг рейтинга между различните страни членки на Европейския съюз е, допринася за дестабилизирането на пазара и Европа трябва да се заеме с тази тема. Трябва да се намерят решения. Производителите на зърнени храни в Европейския съюз, е, според мен, разбират е, в какво положение са техните основни клиенти, а именно животновъдите. Те са готови да поемат политика за сключване на договори. Господин комисар, готов ли сте да подкрепите такава политика? Господин Кели за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, отново провеждаме един дебат по отношение приходите на фермерите. Но това като че ли е доста нефункционално. Време е като че ли а, пазарната система да стане по-силна, по-стабилна, защото едва ли има политическа група в парламента, която а, не е искала това да бъде направено. Наистина жизнеспособността през последните години на животновътството в Европейския съюз намалява. Знаем, че поради вноса от трети страни а, се намаляват цените на нашите производители и по този начин намалява и броя им. А, месото, свинското и птичето месо е друго нещо, което, на което трябва да се обърне внимание. Същото се отнася и за производството на телешко, господин господин комисар, тези са трите вида производство на месо, които имат нужда от незабавна помощ. Има много голям брой е, желащи да се изкажат, но тъй като наближава времето за гласуване, ще а, предложа само на петима а, по отношение а, и във връзка с политическите групи, които да се изкажат. Първи е господин Карановски. Благодаря ви, е, госпожо председател, господин комисар. Това, което се служи тази година, трябва да ни служи за полука. И е, трябва да да, да разполагаме с много по-големи запаси от зърнени храни. но трябва да търсиме по-различни източници на белтачини и трябва да, насър... да, насър... да насърчаваме е, отглеждането на е, култури богати на белтачини. Същевременно е, нашите фермери трябва да трябва да има достъп до повече и трябва да се да се сложи таван на вноса на е, геномодифицираната соя. Господин Хасулис. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до животновътството? Проблема, с който се сблъскваме, е следния. Търговци предпочитат да, да закупуват генно модифицирани е, продукти. Същевременно се провеждат преговори в рамките е, на СТО, а се отрасъла на зърнените храни претърпя а, е, огромни проблеми през 2008 година и това доведе до закриване и изчезване на работни места в животновътството. Още веднъж повтарям, животновъдите трябва да имат по-добър достъп до фураж Сега искам да се спра на последиците от кризата. Трябва да се спазват възможно най-строгите стандарти по света с всички предимства, което предполага това в конкуренцията с трети страни и заради това е необходимо да се гарантира финансирането на ОСП след 2013 година, за да гарантираме, че е, нашите е, съскостопански производители животновъди ще оцелеят. Освен това, е, да има мерки за животновъдите, които гарантират устойчиво производство. Освен освен това, трябва да се подкрепя животновътството в най-необлагодетелстваните райони. И на четвърто място, е, вноса от трета страни трябва да спазват европейските стандарти, за да няма нелоялна конкуренция. И накрая искам е, комисията никога да не забравя интересите на европейските производители при всички търговски преговори, за да не се застрашава животновътството в Европа. Ако не се приемат тези мерки, Европейски съюз ще стане изцяло зависим от вноса от трети страни. Госпожо председател, благодаря ви. Кризата а в животновъдния сектор на Европейския съюз и в Шотландия се усеща изключително силно наистина е лудост, че ние изискваме много повече на нашите собствени производители, отколкото на нашите конкуренти извън Европейския съюз. Нашите фермери са с вързани ръце а, поради твърде многото а, бюрократични а, тежести, а в същото време а, позволяваме на конкурентните селскостопански продукти да влизат при много по-слаб режим. Примерно, поради това и повишените цени на, на произведеното в рамките на Европейския съюз, а се оказа, че не може нашите производители да, да осъществуват. Благодаря ви. А сега а, Ферейра. Да, госпожо председател, господин комисар, наистина а, ОСП а, трябва да не, да не пропуска факта, че са изключително тясно свързани произ... различните производства в селското стопанство. На цените на едното место а, влияят силно на всички останали. Спекулациите с хранителни стоки или с а, животински храни е а, много сериозен проблем. Ето защо трябва трябва да се забранат онези финансови деривати, които не защитават сигурността на производството в селското стопанство. Ако не, ние трябва да изградим регулаторен механизъм, който ще предотврати следва, по-нататъчната концентрация на производството, за да останат и малки и средни ферми сред производителите. Благодаря. Сега господин комисар Чолос. Госпожо председател, радвам, радвам се, че Европейския парламент проявява голям интерес към един отрасъл, който е от основно значение за доставките на пазара и за поддържане на баланс в Европа. Става дума за отрасъла животновство. На много от въпросите, които бяха повдигнати, ще, дам, ще дадем отговор в предложенията на комисията за бъдещето на ОСП. Тези предложения ще бъдат обсъдени и тук с вас в парламента другата седмица. Следващата седмица най-вероятно ще обсъдим и въпроса за справедливост, подкрепа на, отре, на отделните отрасли, включително и подкрепа за отрасъла животновътство и подкрепа за животновътството в най-уязвимите и най-бедни региони, включително и механизма за управление колебливостта на цените и приходите. Ня... Бяха зададени няколко конкретни въпроса, на които искам да отговоря. Цената на интервенционните запаси и зърните храни. Не разполагаме с под... запаси такива, с каквито разполагахме в миналото, но днес цените са по-високи така че интервенция на пазара е, не се налага и не може да бъде оправдана, ако цените са високи. Така че ще трябва да е, помислиме за друг вид запаси, а не за онези интервенционни запаси, с които разполагахме в миналото. Мисля, че подобен проблем трябва да се разглежда на надевропейско равнище, тъй като пазарите сега са много по-отворени. Е, на господин Штитър. Не, защото част от е, бюджета 2010 година не бе е, използван и средствата се трансферират на ИТЕР. Това в никакъв случай не значи, че те се отнемат от, от ОСП. Това са просто неосвоени средства тъй като не са били необходими. Но въпреки този трансфер мога да ви кажа, че разполагаме с необходимите средства за прилагането на необходимите мерки. И в заключение, колебливостта и летливостта на цените и спекулациите, е, спекулацията на борсите на а, суровини и а, зърнени храни. Ние работиме по този въпрос с господин Барние и ще направиме предложения, колкото до хранителната верига и мястото на животновътството. Другата седмица ще ще разгледаме въпроса с комисара Таяни в рамките на група на високо равнище, но по-нататъчните разисквания ще станат след представяне на предложението. Благодаря ви, комисар. Имаме четири проекто резолюции. Е, дебата е, приключи. Ще гласуваме след малко тези проекто резолюции. The sitting is suspended for a few moments.